Okay, so, uh, are... Така, добре. Сега в по-съкратен състав, в нашата по-малка комисия, можем да продължим. Първото гласуване е по доклада за това националните органи в държавите членки да бъдат по-ефективни, за да и е, се осъществи е, единния пазар. Ева Майдал е докладчик. Ева, искаш ли да се изкажеш сега или по-късно? По-късно. 42-ро изменение. За, против, въздържали се, отхвърля се. 10 и 43 приема се. 44-то изменение. За, против, въздържали се, приема се. Устно изменение 1. Устно изменение 2 е, гласуват се едновременно за, против, въздържали се, приема се. Нека проверим. We close the vote. Край на гласуването. Приема се. 11-то изменение за, против, въздържали се, приема се. 12-то изменение за, против, въздържали се, приема се. 45-то изменение за, против, въздържали се. Нека проверим 45-то изменение, ако обичате. Край на гласуването. Край на гласуването. Отхвърля се. 13-то изменение за, против, въздържали се, приема се. 47 изменение за, против, въздържали се, приема се. 48 изменение за, против, въздържали се, приема се. 15 изменение за, против, въздържали се, приема се. 16 за, против, въздържали се, приема се. 17 изменение за, против, въздържали се, приема се. 49 за, против, въздържали се, отхвърля се.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 въздържали се, приема се. 22 изменение за, против, въздържали се, отхвърля се. Първо изменение за, против, е, приема се. 23 изменение за, против, въздържали се, отхвърля се. Второ за, против, въздържали се, приема се. 24 за, против, въздържали се, отхвърля се и отпада, но се отхвърля така или иначе. Трето изменение за, против, въздържали се, приема се. 25 за, против, въздържали се, отхвърля се. 26 за, против, въздържали се, отхвърля се. 27 е, заедно с устно изменение 8 за, против, въздържали се, приема се. 28 за, против, въздържали се, отхвърля се. Четвърто изменение за, против, въздържали се, приема се. 29 за, против, въздържали се, отхвърля се. Пето изменение за, против, въздържали се, приема се. 30 за, против, въздържали се, приема се. 6 за, против, въздържали се, приема се. 31 за, против, въздържали се, отхвърля се. 32 изменение за, против, въздържали се, отхвърля се. Осмо изменение за, против, въздържали се, приема се. 35 за, против, въздържали се, отхвърля се. 36 за, против, въздържали се, отхвърля се. 38 за, против, въздържали се, отхвърля се. 40-то изменение за, против, въздържали се, отхвърля се. 41 за, против, въздържали се, отхвърля се. И накрая окончателно гласуване, електронно гласуване. Край на гласуването. Приема се с единодушие Ева, 35 гласа за, нито един против. Поздравлявам ви! Искате ли да вземете думата? Искам само да благодаря на докладчиците в Сянка и на всички мои колеги, е, както и на секретарията и на моя екип. Аз съм убедена, че с този доклад се отправя ясен сигнал, че ние сме за по-активна и по-ефективна конкуренция, за да сме сигурни, че потребителите ще разполагат с по-голям избор. Председателката, благодаря ви, поздравявам ви още веднъж. Окончателно гласуване за днес годишен доклад по политиката в областта на конкуренцията. Кристел Шадъл Кристал Мозе е доклад. Кристал, после ще вземете думата. Добре. Компромисно изменение едно. За, против, въздържали се, приема се. Пето изменение. За, против, въздържали се, приема се. Нека проверим. Пето изменение. трябва отново да гласуваме по пето изменение. Заповядайте. Yeah, Край на гласуването. Отхвърля се. Компромисно изменение второ. За, против, въздържали се, приема се. Стигаме до компромисно изменение 3. За, против, въздържали се, приема се. Компромисно изменение 4. За, против, въздържали се, приема се.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 Компромисно изменение 9. Кой е за? Против? Въздържали се? Приема се. 44-то изменение за, против, въздържали се, отхвърля се. 46-то изменение за, против, въздържали се, отхвърля се. 49-то изменение, 61-то, те съвпадат за, против, въздържали се въздържали се, нека проверим. Ако обичате 49 и 61 изменение. Край на гласуването. Отхвърля се. Да. Да. Да. Не, да. Не, не, от, не отпада. Сега 50-то изменение за, против въздържали се, приема се. Стигаме до 51 втора част. За, против, въздържали се, отхвърля се. 56-то изменение за, против, въздържали се, приема се. Компромисно изменение 10 за, против, въздържали се, приема се. 59-то изменение за, против, въздържали се, приема се. 62 за, против, въздържали се, приема се. 64-то измерение за, против, въздържали се, приема се. 52-ро отпада. 50... 65-то за. Първа част, извинете. Е, първата част на 65-то измерение за, не, по, аз на практика не виждам никого. Кой е за първата част на 65-то изменение? За, против, въздържали се. Е, нека проверим. Първата част на 65-то изменение. Край на гласуването. Приема се. Втората част на 65-то изменение. За, против, въздържали се. Нека проверим. Втората част на 65-то изменение, ако обичате. Край на гласуването. Отхвърля се. 66-то изменение за. Против. Въздържали се. Мисля, че се приема, но нека проверим. 66-то изменение, ако обичате. Край на гласуването. Приема се. 68 изменение за, против, въздържали се, приема се. 69-то изменение за, против, въздържали се, приема се. Сега пристъпваме към е, окончателното гласуване, електронно гласуване. Край на гласуването. Е, да. Приемат се с е, голямо мнозинство 33 гласа за, 1 против. Поздравления за докладчика. Кристал, искаш да вземеш думата? Искам накратко да повторя това, което казах с нощи в е, комисията, но обаче нямаше никой. Благодаря на всички докладчици в сянката за хубавата работа, за склонността да постигнем компромис. Тръгнахме от трудна гледна точка, бяхме доста разделени, но постигнахме баланс и добър резултат. Това е важно, това означава, че ЕКОН ще чуе нашето предложение утре, е, как подобряваме конкуренцията във вътрешния пазар, както в Польша, полза на предприятията, така и на потребителите. Много ви благодаря. Председателката, благодаря Кристал. Е, поздравления. Е, ние стигнахме до края на нашето гласуване и можем да пристъпим към първата точка. Това всъщност не е първата точка от дневния ред, а говорим за становището по създаването е, на програма за развитие на европейска отбранителна промишленост – имаме становище от е, комисия ИМКО, от нашата комисия, предложение за регламент, който е част от пакета, който беше прият от комисията през юни 2017 година. Е, по Европейската отбрана водеща комисия е комисия ИТРЕ. Е, АФЕТ е, също е част от процедурата по е, правило 54 по е, точка 54 от трети член. Нашата комисия вече е допринесла за работата на парламента по време на този мандат в областта на отбраната. Напоследък разработихме е, становище е, по Европейския съюз на отбраната, а преди е, разработихме годишен доклад по капацитета за отбрана. Ние сме водеща комисия по така нареченията пакет е, от 2009 за европейската отбрана. Това включва директива за държавните поръчки в областта на отбраната и после при трансферите в областта на отбраната. Три национални парламента са направили принос към предложението на Европейската комисия. От Португалия, от Чешката република и от Италия. И е, така, сега аз взимам думата като докладчик. Аз съм докладчик и ще говоря на холандски. Е, е, Както току-що казах, аз съм докладчик по това становище, е, изготвен от ИМКО, що се отнася до програмата на Европейския съюз, свързана с отбраната. 500 милиона евро се отрежат за следващите две години за европейската промишленост с цел конкурентоспособност и засилване на иновативния капацитет в областта на отбраната. Смятам, че програмата е важна стъпка в посока ефективност и, и е, научни изследвания. В момента се провеждат различни е, проучвания, изследвания независими, независимо едно, о, едни от е, други и Материалите, които се използват, са различни в различните държави членки. С тази програма искаме предприятията от различни те държави членки да бъдат насърчени да работят съвместно по развитието на нови продукти. Трябва да има гаранции за това, че продуктите ще бъдат използвани след това по ефективен начин и трябва материали, които се използват, да бъдат унифицирани, както да се използвани същи техники в Европейския съюз. Става въпрос за по-голяма ефективност при разходването на бюджета и създаване на европейски пазар за целите на отбраната. Има три ам, специфични въпроса. Да има достатъчно средства, откритост и прозрачност. Има изменения, които сме направили по предложението на комисията, що се отнася до бюджета. Бю... Предвижда се намаляване на бюджета. Защо? В предложението на комисията става въпрос за 500 милиона. 144 милиона са от механизма за свързване на Европа и този механизъм се използва за всякакви инициативи, например и за ЕФСИ. Трябва да се избегне взимането на средства от такава успешна програма и да се използват средства, за други програми. Така се стига до несигурност, що се отнася до успешните програми. Затова тези около 145 милиона няма да се взимат от механизма и вместо 500 милиона ще останат 360 345 355 милиона ще се предвиди участието и на трети страни в програмата. Трябва да се предвидят изключения, обаче за проекти, които са с висока степен на поверителност и да се предвиди все пак участието на трети страни. Това е важно. можем да се получи много от държавите, които са извън Европейския съюз, що се отнася до развитието на нови технологии. Европейския съюз не трябва да се разглежда като изолиран остров. И има страни, които са много тясно свързани в, с Европейския съюз, имат голям напред в тази област, защото не се възползваме от а, техния опит. Самата структура трябва да е доста обширна. 8 Броят на 8-те държави членки трябва да спадне на 6. Акцент ще се постави върху МСП. Ще се се извърши подбор между тези няколко държави членки относно гаранциите. Трябва да се предвидят субсидии, които да се управляват от комитет. Ще има експерти от всички държави членки, които могат да определят коя програма трябва да бъде приведена в действие. Много мога да кажа още по това предложение, но ще спра до тук. След това ще очаквам с нетърпение вашите коментари. Очакваме с нетърпение сътрудничеството с докладците в Сянка. А сега ще дам думата на докладчиците в Сянка. И от е, НП това е господин Антонио Лопес. Благодаря. Ще говоря на испански. Първо, благодаря за дадената дума и също искам да поздравя предложението на комисията в тази област. Определено е време Европейският съюз да приеме на сериозно въпроса за отбраната много отдавна разчитаме на защитата на други, а сега вече не. Трябва да разчитаме на нас самите. Така че ние сме в един свят на несигурност. Е, заплахата е навсякъде, особено по границите и за това трябва да вземем, е, да поем съдбата си в наши ръце. Нека да се спра на киберзащитата. Задаваме си много въпроси относно Брексит, например, както и по други ситуации, при които имаше важни чуждестранни намеси. Затова трябва да помислим за киберзащитата. Благодаря на докладчика за великолепната работа и искам да се спра на три основни точки, по които все пак се отклоняваме от основната линия на докладчика. Разбира се, бихме могли да преговаряме. Първо, увеличението на участието при различните предприятия. Смятаме, че това участие трябва да е 3 на 3, а не 8 на 6, както го предлага докладчика, защото 8 на 6 може би позволяват на малките и средни предприятия а, в веригата на снабдяването, но това е неефикасно. А, пазарът на отбраната е много специфичен и държавите много трудно от историческа гледна точка са успели да а, а, издържат на тази схема. Ако стигнем до схемата 3.3, можем да постигнем сътрудничество между отделните държави и също да избегнем участие в един и същи проект на отбраната. Защото а, се сблъскваме с този менталитет, който сме видели при държавите членки. Имайки предвид а, че каква е ролята на държавите членки в веригата на снабдяването ще, се, ще трябва да търсим а, стратегически асоциации с други предприятия. Съгласни сме с а, докладчика, където се казва, че а, сътрудничеството между държавите и предприятията е от ключово значение. Това не означава, че всички ще участват в същия проект. Може би ще трябва да избегнем Злополучени бракове, така да се каже, между различните предприятия, работещи в отбраната. Казвам злополучени бракове, защото много често тези партньорства в областта на отбраната са много дългосрочни които да продължават 30 години и дори повече. А що се отнася до прототипите, увеличението на финансирането или субсидии на 100% ето с това не сме съгласни. Смятаме, че трябва да има участие от около 50%, не повече. Динамиката на пазара на отбраната не е динамика на субсидии. Това е по-скоро пазар за проекти. И всичко ще зависи най-вече от Министерството на отбраната на всяка страна. Така че а, този тип а, субсидиране всъщност не е пътя за бъдеще. Между другото, про, предприятията не разработват един проект сами. А, например, много често те имат а, съвместни партньорства с малки и средни предприятия, които също участват в тези проекти. Трета основна точка, по която не сме съгласни, е заличаването на допълнителната помощ от 10% за постоянното структуриране. 23 държави членки вече подписаха структурното постоянно сътрудничество това е сътрудничество, по което се подкрепя конкурентоспособността и също изграждането на капацитет на индустрията на отбраната в Европейския съюз. Ние подкрепяме повече държавите, които вече участват в подобно сътрудничество. Това е съвсем логично. И също ние сме против отпускане на бюджет по тази програма. Но това намаление от 500 на 350 милиона е проблем за нас. Знаем, че докладчикът не иска да намали финансиранията по програми, които имат успех, но смятам, че ще трябва да мобилизираме възможно най-много средства – и за тази цел ще трябва да останем а, под а, или на нивото на 500 милиона. Това не е огромна сума. На 350 милиона това е много под целите, които се опитваме да постигнем в областта на а, политиката по отбраната. Така или иначе, ние се опитваме да участваме конструктивно и се надяваме да го постигнем скоро. Благодаря. Благодаря. И сега Вержини Розия от Социалистите и Демократите. Благодаря, госпожо председател. Искам да споделя няколко констатации с вас, преди да пристъпим към детайлното разглеждане. Първата е, че дестабилизирането на света е наистина по, все по-голямо, така че Европейския съюз трябва да има своя собствена отбрана, автономна, която да допринася за стабилизирането на света и за европейската отбрана. И също да защити гражданите а, в всичките държави членки. Поздравявам се също, поздравявам това предложение, което изхожда от ситуацията и от констатацията, че през изминалите години Китай и Русия увеличиха двойно своите разходи за отбрана. Европейския съюз намали тези разходи с 17%. Съединените щати и Китай продължават да, да поддържат много масово индустрията си, а при нас е обратното. Също говорихме, че това е много фрагментирана индустрия, поне при нас, дублирана, също и много деликатна, специфична. Така че бихме могли да разработим всичко на европейско ниво и по този начин да спечелим в ефикасността. Този инструмент представлява начин да се увеличи ефективността, да постигнем синергии и да правим економи, мащаба. И това също е добре дошло за нас. И смятам, че а, този инструмент ще позволи да бъдем автономни, да бъдем самостоятелни. Благодаря на докладчика за становището. Споделям това, което казва. А, харесва ми най-вече включването в целите на програмата за подсилването на трансграничното сътрудничество включването също на малките и средни предприятия и а, развитие на а, отбраната. Също и подсилването на стандартизацията, която е от ключово значение, за да се осигури нашата индустрия и нейното развитие. Подкрепям също а, предложението да се въведат обществени поръчки и също да се а, разгледа а, връзката на, а, между публичния и частния сектор. Също няколко коментара, малко по-критични. Първо бюджета. Ясно е, че имаме известен брой а, големи програми, които са обявени от държавите членки, но пък няма никакво последващо финансиране. Как ще го финансираме това е един глобален въпрос, който трябва да разгледаме в рамките на бюджетните ни процеси. Трябва да видим какви ще са новите финансирания от държавите членки. По такъв важен инструмент не съм съгласна да се намали бюджета на 350 милиона. Както казаха и колегите, споделяме а, тревогата не трябва да минимизираме влиянието на тази програма. По същия начин, вашето предложение, госпожо докладчик, да се дигне а, прага за а, а, 8 предприятия в 6 държави членки. Това е а, огромно увеличение и надали ще може да всички предприятия, които ще участват, да се възползват от инструмента. Мисля, че предложението на колегата е много по- уравновесено. И също съм резервирана относно а, това други фирми, участници в, в даден проект, но от трети страни, директно да получават финансиране. Мисля, че трябва да подкрепим първо европейската индустрия имайки предвид деликатността на тези въпроси, смятам, че ще е добре да запазим възможността с държавите членки да видят кой ще е ръководителя на проекта, външен такъв. И също 100% финансиране за малките и средни предприятия. Съмнявам се, мисля, че трябва да разискваме и да видим какво ще каже комисията в своята работна програма. Ето това са основните ми елементи и така очаквам дискусия дискусията и работата с колегите и докладчици в Сянка. Благодаря. А сега от АЛДЕ господин Селимович. Благодаря. Благодаря, госпожо председател. Благодаря за доклада. Мисля, че всички си даваме сметка, че индустрията е по отбраната знаете, има оборот от милиарди. Има над милион души, които работят в, директно или индиректно заети в тази в, в, в тази индустрия. Така че това е важна индустрия. Освен това, осигурява, дава сигурност, като се има предвид присъствието и на Русия, Балтийско море и другите големи сили. Но а, нямат подобни ангажименти от страна на държавите членки. Не може просто да се намалят разходите за научно-развойна дейност. Ние харчим под 8 милиарда в тази област на година, докато Съединените щати 67 милиарда е сумата, за 20 милиарда е за Китай, така че определено нищо не правим, не правим достатъчно добре. И ако не инвестираме в научно-развойна дейност, резултатите ще са потрясаващи. Трябва ли, трябва ли да повтаряме нашите нужди? Имаме проблеми, липсва ни синхронизация в а, а, капацитета, в обществените поръчки, липсва обща техническа спецификация. Това също е проблем с а, тази ситуация смятам, че имаме ясно силно, а, силна подкрепа за предложението. Първо, ясно е, че а, трябва да създадем един пазар, единен, интегриран, истински пазар на отбраната. Трябва да участват и частни и държавни предприятия. Тези предприятия трябва да са установени в Европейския съюз и да имат цялата структура на управление в Европейския съюз. В първоначалното предложение на комисията се казва Executive Control. Но това трябва да се промени, за да се включат всички детайли за установяване. Фондовете трябва да се отпускат на три държави членки в три, на, на три предприятия в три държави членки. Това трябва да е разпределението. Малките и средни предприятия са междинно звено, но те са всъщност гръбнака на този сектор. И едновременно с това по-уязвимата част всъщност са те – имат нужда от основни инвестиции. Така че трябва да се отдели особено внимание, за да гарантираме адекватното участие на малките предприятия. Смятам, че тук ще можем да се споразумеем с другите групи. Благодаря. Е, much, е, then, е, for... Благодаря. Благодаря от името на зелените, господин Шомтелс. <clears throat> Благодаря ви, Искам да благодаря на докладчика за изготвянето на това проекто становище. Съгласна съм с докладчика и искането и за повече прозрачност на пазара, свързан с отбраната и пазара да е възможно най-отворен. В областта на отбраната Пазарът трябва да функционира много ефективно и това ще доведе до постигането на целите в областта на общата политика за отбраната. Има директива, която е прията през 2009 година, свързана с пакета за отбраната. Има и законодателство за обществените поръчки, което ще гарантира по-прозрачното разходване на средствата и ще се гарантира по-добро изпълнение на законодателството. Съгласни сме с докладчика, че фрагментирането на европейския пазар за отбраната води до ненужно при покриване на програмите и увеличаване на разходите. Няма прозрачност, що се отнася до действията на националните администрации и промишлеността на отбраната, губят се публични средства и така разходите за накоплаците се увеличават. Добра е идеята да се засили ролята на МСП, тъй като така ще се даде възможност на повече пазарни играчи да навлязат в промишлеността. През 2004 година, когато беше сложено началото, до сега не е, са изпълнени изцяло проектите на държавите членки, свързани с научно-изследователски развой на дейност в областта на отбраната проектът, е, този и всички останали трябва да бъдат е, провеждани по един прозрачен и ефективен начин. Относно бюджета, ние сме против това от европейски бюджет да се отделят допълнителни средства за отбраната над 300 милиона евро на година. Фокусът трябва да падне върху ефективното разходване на средствата, които се разходят в момента за производството на оръжия. Добре е да се правят предложения за съвместни проекти и програми между държавите членки. Европейската комисия има много опит, що се отнася до е, обществените поръчки и трябва да гарантира висока степен на ефективно сътрудничество на европейско ниво обществените поръчки могат да доведат до спестяване на средства в размер от 25 до 100 милиона евро на години. Ще намалят административните разходи за администрацията. Очаквам с нетъп търпение, сътрудничеството с докладците в сянка по това досие и ние искаме да има по-голяма прозрачност, що се отнася до процесите, свързани с обществените поръчки в областта на отбраната. Благодаря ви. Госпожа Тружински не е тук. Тя е докладчик в сянка от името на ИНЕФ. Давам думата на останалите депутати. Господин Данте има думата. Благодаря. Смятам, че становището на ИМКО е много важно. Става въпрос за стратегическо предложение за Европейската стратегия за отбрана в Европейския съюз. Прави се опит да се подсили европейск... да се подсили ролята на европейската отбрана. Няма да повтарям това, което каза Розиер. Искам да се спра на две неща. Трябва да кажем нещо и по тях. Що се отнася до становището на първо място е важно финансирането от европейския бюджет да стигне и до промишлеността в областта на отбраната. Трябва да се отреди активно участие от 50% за европейските предприятия но това понятие не е много добре дефинирано. Предприятие има на пазара, но участието им е затруднено. Трябва да има критерии възоснова на де-факто стратегическия контрол върху тези предприятия, които участват в програмата на второ място. Що се отнася до броят на предприятията, които да участват в един такъв проект – ако, ако говорим само за две наброи, това не е много. Тук става въпрос за стратегически действия в областта на отбраната и за това трябва да има повече държави членки, повече от две. Ще внесеме изменения, ще работим по този въпрос допълнително така, че да стигнем до изготвянето на едно добро становище. Ще излъчим положителен сигнал по един такъв чувствителен въпрос и това е много важно. Благодаря, госпожа Грапини. Este un raport extrem de <clears throat> important. Благодаря. Този доклад е изключително важно. С голям интерес очаквахме становището. Има доста неща, които мога да кажа. Това, което предложи комисията и се надявам да ме слушате внимателно. Много витиева текста на комисията. Има много неща, които са включвани, но въпреки всичко въпреки всичко текстът е доста субективен. Вие казвате, че трябва да се извърши оценка на въздействието, когато му дойде времето. Не, при всяко финансиране трябва да се прави това. Не могат да се използват критериите за свързани с а, високите постижения. Какво означава това относно и финансирането? МСП имат нужда от а, своят дял от бюджета. Пазара трябва да го отворим, няма а, спор, но трябва да има а, разлика, що се отнася до тези трети страни, които са членки на НАТО и тези, които не са. Ако не правим тази разлика, няма да има а, мотивация за третите страни да стават членове на НАТО и да си плащат вноската бъдеще трябва да се предприеме нещо в Европейския съюз в тази насока. Много изменения ще предложа, защото ако не е, се справим сега добре, това няма да има положителен ефект в бъдеще. Ние не искаме всички експерти да са от една и съща държава членка. Трябва да посочим че експертите трябва да идват от различни държави членки, защото текстът в момента е доста провокиращ. Желая на държавите членки много успеха, но и ние в комисията трябва да се мобилизираме и да подкрепим докладчика, защото докладът сам по себе си няма да доведе до нищо относно проучването е, за е, пригодност. Има много такива проучвания, които си остават в чекмеджето. Едно такова проучване трябва да е целево, трябва да се използва на практика. Когато бях министър, подобно проучване беше проведено и в моята страна. Обръщам се към комисията с молба към вас да сте е, ясни, защото докладчикът има нужда от яснота. Извинявам се, че бях толкова разгорещена, но цяла нощ работих по текста. Ja, danke schön, Frau Vorsitzende. Danke Ihnen auch für den Vorschlag, den Sie gemacht haben, der doch... Следващия оратор. Предложението съдържа много неща. Някои от тях могат да бъдат подложени на критика, но ще кажа нещо, което съм съгласувал с колегите от другите ресорни комисии. Критично настроени сме към финансирането, което да се отрежда на отделните проекти относно контрола трябва да има възможност проектите, които се изпълняват, да бъдат подложени на контрол, за да не изпуснем юздите съвсем. Благодаря ви, господин Еню. Благодаря, госпожо председател. Първо искам да ви поздравя за начина по който вие председателствате заседанията. Нещо, което ме изненадва в този доклад и нещо, което сме обсъждали. 23-28-те държави членки в Европейския съюз с членки на НАТО и това не е споменато нито веднъж в текста. Чудя се дали комисията ам, чисто и просто е измела НАТО от текста. И наистина се озадачавам. Виждам и колега, която ам, кима е одобрително, а не от нашата политическа партия ЮКИП и се чудя защо НАТО не беше споменат нито веднъж. Okay, thank you very much. And then we have, uh, Mrs... Благодаря госпожи, госпожа Яконсари. Kiitoksia puheenjohtaja. Minäkin yhdyn. Благодаря, госпожо председател. Искам да благодаря на докладчика, която е и председател на ИМКО и си върши много добре работата. Относно сътрудничеството стигнали сме много далеч, но имаме и още много какво да свършим. Сътрудничеството между държавите членки се се подобрило. Не се намираме в кризисни времена и в тази област сме отбелязали напредък. Господин Юнкер, например, говори за европейска армия, но не става въпрос тук в не става въпрос за това в, тази, в този текст. Може би тези думи ам, звучат много привлекателно и за това се използват. Важно е да имаме предвид, че Нашата цел е да се осъществява ефективно сътрудничество, защото по този начин ще бъдат спестени средства. Не е добре, когато няма сътрудничество между държавите членки, а държавите членки сами финансират всичко по-отделно. Можем наистина да спестим, когато работим заедно и тези финансови средства могат да, насър... да подобрят сигурността в Европа. Имаме дълъг път пред себе си и е добре, че промишлеността се развива допълнително. Но трябва да погледнем нещата и от друга гледна точка, не само от гледна точка на сигурност на а, предприятията. Трябва да разгледаме нещата така, че сътрудничеството да се развива и за напред, що се отнася до разузнавателните служби. Много добре си свършихте работата и докладът е много важен. Благодаря ви. Thank you very much. Благодаря от е, името на Европейската комисия госпожа Форд. Yes, thank you very much uh, for giving me the floor. Благодаря ви за това, че ми давате думата. Е, една дума като въведение. Както вече казахте, тази програма цели е, да се засили сътрудничество. Това е промишлена програма, за да може промишлеността да бъде конкурентоспособна, по-инновативна, за да е, имаме необходимия капацитет за отбрана, който е необходим и за сигурността. Отбелязах си вашите коментари и също така е, необходимостта от по-открит пазар в, в областта на отбраната, да се улесни участието на малки и средни предприятия от различни държави членки. Това е важно и за Европейската комисия. Очакваме да видим какъв ще бъде резултата от трилога. Искам да отговоря на въпроса, който беше пряко зададен до комисията. В съображенията ние се позоваваме на НАТО. В съображенията към предложението ние казваме, че капацитета, който трябва да разработим, трябва да бъде в хармонизиран капацитет между държавите членки в рамките на Европейския съюз. Ние се позоваваме на предварителна инициатива и разбира се на НАТО. Е, това е, е промишлена програма по член 173 член от е, договор за функциониране на Европейския съюз. Това не е чисто отбранителна програма. Това е програма свързана с промишлеността и за това се позоваваме на НАТО във въведението. Председателката, като докладчик, ще отговаря на някои от зададените въпроси на датски. Ehm, eerst en vooral bedankt eh, aan iedereen ehm, eh, voor jullie Благодаря ви за вашите коментари. Ясно е, че има голям интерес по тази тема. Чух коментарите на отделните колеги и те казаха, че е много важно да бъдат обхванати и МСП. Малко странно ми се стори предложението да се ограничи брой на участниците до трима, до държавите членки. А ние искаме да дадем по-голяма възможност на повече предприятия от повече държави членки и е важно в тази връзка да се достигне до повече а, сто економически оператори тези 50% финансиране вместо 100% финансиране за МСП е, по примера на Хоризонт 2020 се случват нещата. Бях тогава докладчик е, е, в Сянка по по-добрата мещинна оценка на Хоризонт 2020. Темата беше засегната тогава и беше казано, че за тях не е важна големината на бю... размера на бюджета, а по-скоро да се работи в един вид консорциум, в рамките на който да се осъществява по-добро сътрудничество с повече представители на държавите членки и така да се разходват по-добре средствата и тези 50% е, финансиране означава, че ще могат да се финансират определени проекти. Ако има повече средства, разбира се, ще бъдат подкрепени повече проекти. Що се отнася до общия бюджет от 500 да бъде намален на 355 милиона, не значи, че и програмите ще бъдат свити. Става въпрос за това откъде ще дойдат средствата. 355 милиона ще бъдат предоставени и искам да обсъдя с държавите, искам да помисля с докладите в сянка, по какъв начин може да се осигурят останалите средства за да стигне до 500 милиона евро. Нещо друго, което беше свързано с поверителността на проектите. Когато и има проекти с висока степен на поверителност, трети страни няма да взимат участие, но при подбора трябва да се внимава и да се имат предвид и страните от НАТО. Това, което казахте по отношение на НАТО, трябва да кажа, че НАТО е на върха на европейската отбрана и за това смятам, че НАТО може може да играе много важна роля в тази а, връзка и третите страни да бъдат сведени до а, членките на НАТО. Нещо друго, още две неща относно експертите. Аз съм внесла изменение, що се отнася до участието на експертите в програмите. Експертите трябва да са от различни държави членки и да се а, засили обективността при избора на проектите. Това е едно добро предложение, що се отнася до контрола върху проектите. Смятам, че ще бъдат внесени изменения на тази връзка, за да се засили контрол от страна на Европейския парламент и така да се подобри ситуацията. Всякакви предложения за подобрение са добре дошли. Благодаря на всички за вашите коментари и с нетърпение очаквам по-нататъчното ни сътрудничество, за да стигнем до едно добро предложение. Относно сроковете за измененията по това предложение от за изменение по това предложение. Утре е крайният срок. Е, на 4 декември ще обсъдим внесените изменения и така приключвам с тази тема до тук. Очаквам с нетърпение бъдещото ни сътрудничество. Е, и така, колеги, е, пристъпваме към следващата точка от дневния ни ред. Това е теста за съразмерност на регулираните професии. Всеки знае, че това е част от пакета е, за услугите. Съветът е, прие своя общ подход през май 2017 година. Госпожа Шваб представи проекто доклад. Е, той беше разгледан през юли 2017. Общо имаше 281 изменения. Ние ще гласуваме е, на следващото заседание на комисия ИМКО на 4 декември. Сега ще се занимаем с компромисните изменения. Бих искала да дам думата на докладчика Андре Шваб. Е, благодаря, госпожо председател. Е, благодаря ви за вниманието и за любезното въведение. Аз няма да говоря е, за броя на измененията. Смятам, че трябва да говорим по съдържанието. Първо искам да кажа, че заедно с докладчиците в Сянка е, проведохме полезни и конструктивни срещи и е, исках да благодаря за техните усилия, за разбирането им и за времето, което посветиха, за да може предложението да върви напред. Понякога това засяга национални традиции, европейски разсъждения. Ние трябва да ги отчетем доколкото е необходимо, за да вървим в правилната посока. На второ място искам да благодаря на докладчиците в Сянка, искам да благодаря и на сътрудниците и на секретарията. Смятам, че на много места бяха въведени технически подобрения и ам, голяма заслуга има и секретарята. Ситуацията е такава в момента. Като цяло постигнахме съгласие да има пропорционално, що се отнася до водещия принцип при регулираните професии. Съгласно първичното а, с законодателство, признаването на професионалните квалификации съществява и съгласно член 59 алинея 3. Но пропорционалността не е понятие, което е ясно само по себе си. Когато има един съдя, той сам решава кое е пропорционално. Когато има колеги от съди, решението се взима съвместно трябва да се дефинира понятието пропорционално, що се отнася до регулираните професии. Задачата е много трудна сама по себе си. Това, което е пропорционално в България, не се решава по европейските стандарти, а по българските стандарти. Това, което е пропорционално в Германия, се решава съгласно германските традиции и порядки. Комисията изготви своето предложение, като не започна от нулата. Имаме директива за признаването на професионалните квалификации. Госпожа Парньо свърши много добра работа в тази връзка. По време на миналия мандат от името на ЕСИД. Принципът, съгласно член 59 алинея 3, е залегнал в законодателството, в договорите. Това означава, че всички професионални организации, които са в обхвата на директивата за признаването на а, професионалните квалификации, а, е взет предвид. Освен това е ясно, че ако се направи изключение от директивата за пропорционалността, никой от директивата за професионалните квалификации няма да може да успее. Що се отнася и до член 59 алинея 3. Има и нещо, което е, е важно. В началото мислех да има изключение от директивата за медицинските професии, е, защото те са в ще бъдат включени в директивата за признаването на професионалните квалификации. Има колеги, които споделят това мнение, обаче не е ясно докъде ще се стигне в крайна сметка. Затова Европейския парламент има интерес нещата да не бъдат оставани случайността и да се види как ще бъдат внедрени съответните разпоредби. Принципа за пропорционалността в член 59 алинея 3 от директивата за признаването е по-всеобхватно, отколкото до сега е предвидено в директивата за пропорционалността под формата на компромиси. В член 59 алинея 3 се казва, че трябва да има пропорционалност и съдята или съответния орган да държавата членка има доста широко поле на действие. Mm-hmm в член 6, алинея 4 А и Б е, се предвижда по-голямо задължение за правителства на държавите членки да вземат предвид и член 161 от договорите, когато взимат решение свързано с пропорционалността. Трябва да вземем предвид, че за съжаление нямаме връзка само с текста като такъв, ами въпросът свързан свързани с много емоции. Има много страх от промени. Да, това също е един аргумент, но ако няма никакви промени по член 59 алинея 3 от директивата за признаването на професионалните квалификации, то нещата ще тръгнат в посока, която не е желана от професионалните ам, организации. Тогава, когато обсъждахме въпроса тук, възникнаха много въпроси. Беше споменато дали нотариусите трябва да бъдат включени в приложеното поле на директивата. Забелязах, че нотариусите, които се очертаха в европейския контекст през последните години, са изключени от законодателството през последните години. Според мен има примери обаче за професионал, за групиране на професии, което в началото не е било желано, но ам, в крайна сметка след известно време при създаване на национално законодателство тези професии са а, все пак били а, обхванати съвместно. Това решение, което предлагаме сега, ще доведе до много ползи. А, медицинските а, професии да бъдат изключени от директивата за пропорционалността, но, да, но бъдат оставени в самото европейско законодателство и да бъдат обхванати от действо на член 59 алинея 3. Може би да има и друг по-добър начин държавите членки да се застъпят до по-голяма степен за регулирането на медицинските професии, така че да се осигури по-висок ниво на защита на потребителите, така както е заложено в член 161 от договорите, да съгласен. Радвам се, че докладчите в Сянка направиха много полезни предложения. Госпожо председател, ще се спра на член 6, който е централен за директивата, но няма да ви губя много от времето. Споменах член 6 алинея 4, но в този член 6 има възможност да се вземат предвид и други критерии, свързани с пропорционалността и за това смятам, че сме създали много подобрения. Економическото действие не трябва да се използва като критерии за пропорционалността може да се използва в други професионални области, но не в тази свързана с медицинските професии. В член 6 и това трябва да бъде доизяснено и в крайна сметка трябва да изберем тук в комисията кой начин е най-разумния и да действаме с разум, а не повлияние от емоциите. Госпожо председател, ще се спра и на втората част съвсем накратко, която част е много важна за мен мен. Знаете, че трансграничното предлагане на услуги обхваща професии, които са в обхвата на директивата за признаването на квалификациите. Не става въпрос за общи услуги, става въпрос за тези професии, които са в директивата и които ам, подлежат на ам, ограничения според предложението на комисията и съгласно принципа на пропорционалност. Тези професии трябва все пак да подлежат на прилагането на мерките на национално ниво. Това се отнася до моя регион, който е граничен Европа този, за Европа ще има повече ползи, когато се опитаме да бъдем по-отворени и да преодолеем границите. Има три министър-президенти в моя регион по, е, е, и трима министри от три политически е, партии и те написаха едно писмо, в което посочиха, че трябва да се търси решение на проблема. Това не е проблем, който аз съм се измислил, това е проблем, който съществува и социал-демократите следват същата лойка, както и ние този въпрос трябва да бъде проучен. Смятам, че пропорционалността, що се отнася до трансграничните услуги, трябва да се зачита още ем, сега е, по силата на първичното законодателство. Това е заложено в директивата за ем, предоставянето на трансгранични услуги. Ако сега това нещо се ам, обяви за противозаконно, това ще е стъпка назад. Трябва да кажем, че това, което в момента е заложено в законодателството на европейско ниво, трябва да се зачита от държавите членки. Това, което съществува като законодателство в наши дни, трябва да бъде взето правително национално ниво. Очаквам с нетърпение това, което ще кажат колегите. Първоначално е предвидено на 4 декември да е гласуването в комисията. Имаме срещна докладчите в Сянка, на която ще обсъдим всичко както трябва можем да проявим и гъвкавост, можем и да преместим се с една седмица. Въпросът е да вървим напред. Uh, Председателката Давам думата на господин Коферати, представител на социалистите и демократите, докладчик Сянка. Благодаря, госпожо председател. Както съм имал възможността да посоча при други случаи, когато обсъждахме това становище, според моята група изменението на комисията трябва да бъде променено. Трябва да бъде променено из основи. По този начин е, ние посочихме най-трудните точки, по които не можем е, да се съгласим. Андрея работи много, е, имаше много промени и можем да ги споделим. Остават обаче два въпроса. Според мен те са особено важни. Няма да повтарям становището ни по други аспекти, които трябва да бъдат разрешени, които още не са разрешени. Особено когато стигнем до етапа на последните компромиси. Остават обаче два основни проблема. Първо, е, професиите свързани с здравеопазването от една страна – ние предложихме различни възможности. Те да бъдат изключени или да не бъдат изключени. Поискахме нещо, което потвърждаваме, между другото. А именно изключването на тези професии от предложението за теста за пропорционалност. Ако изцяло изключим тези професии, ние не бихме се противопоставили, защото смятаме, че днес в различните страни не са на лице материалните условия, за да се е, постигне подкрепа е, на предложение е, за строго прилагане на критериите, предвидени от директивата. Знам, че другите политически групи имат различно мнение и Андрея току-що напомни това, но на настоящия етап при заседанието на докладчиците в Сянка ние поискахме някои неща и го потвърждаваме. Просто да се гласува за предложените от нас изменения. След това ние ще се пригодим към резултата но по тези въпроси едва ли ще се постигне сходство на мненията. Е, темата е много деликатна. В е, останалите комисии е, по-скоро не са постигнати заключения. Тоест, трябва да се търси възможно най-широк консенсус. Това е целта ни. Целта ни е да се търси широк консенсус. И за да се е, постигне такъв широк консенсус, трябва да се действа с последния начин. Първо, да се определи категорично нашата позиция в едната или в другата посока. Но да имаме ясна позиция. Ние предлагаме изключването на медицинските професии, като се отнасяме с уважение към всички гледни точки, една от които е и гледната точка на моята политическа партия. На следващо място извършването на трансгранични услуги. Ние смятаме, че ще бъде погрешно да се разшири приложното поле на директивата за да се включат там и правила във връзка с оказването на услуги. Андрея изброи някои обективни точки. Той живее в трансграничен район, аз също живея в трансграничен район. Има известно противоречие. Запознат съм с него, но не смятам, и това не е моя лична гледна точка, гледната точка на моята група, Та, не смятам, че тези въпроси могат да бъдат разрешени в е, текст като настоящия. И изобщо да се намесваме по такива въпроси само би засилило бюрокрацията. Първо, безпричинно. Е, второ, е, като се ускъпяват услугите. Освен това, има един много деликатен политически аспект. Тук опираме и до директивата за командированите работници. Ако в директива за командироването на работници вече има известни противоречия или трудности по прилагането на директивата, то те трябва да бъдат разрешени в съответната директива. Според мен би било погрешно да го правим тук в това досие и при дискусиите ни по него. Ако няма сходство на мненията по тази точка, то тогава ще бъде невъзможно да получите съгласието на социалистите и демократите по целия текст. Ние е, оставаме готови за дискусия до последната опозотворима минута. Дори е, можем да помислим и по отлагане на вота. Ние нямаме позиция по метода на работа. По същество обаче позицията ни е ясна. Това е позицията, която току-що изложих. Председателката благодаря. Господин Сулик екаре, ако обичате, възможно най-кратко. В противен случай закъсняваме. Äh, благодаря няколко думи на немски. Първо искам да благодаря на Андреас за ясните му аргументи. Той изложи всичко много ясно. Благодаря и за конструктивното му отношение с цел намирането на компромис. Ще продължа на словашки. Е, Мързи ма, че напрек ближацему са термину гласования сме зачанена. Ние смятаме, че въпреки, че сме толкова близко до гласуването, няма да можем да постигнем съгласие по трансграничните услуги и по включването на медицинските професии. Ето е, защо искам да се спра на сърцевината на проблема. Моята позиция не е изменна. Няма нито логична, нито правна причина за изключването на медицинските професии. Е, е, като се има предвид е, здравеопазването, ние сме го включили в различни изменения. Ние чухме аргументите за позицията на тези професии. Те се страхуват от дерегулиране. Ние сме предложили компромиси, например, изключване на член 6 или по 4А се отразяват е, страховете от дерегулиране и здравеопазване. Е, когато чух какво казаха социалистите, тяхната позиция не е оправдана. Е, от самото начало директивата по признаването на професионалната квалификация, като например на медицинските професии, по новото предложение ние всъщност внасяме допълнителна яснота. Последния път социалистите заявиха, че тези професии трябва да бъдат изключени от теста за пропорционалност като основен елемент на този тест. Но тяхното искане тогава не беше ясно. Когато говорим за съразмерност, за пропорционалност, имаме предвид съобразяване с възможно най- най-малко ограничителните правила. Тоест, държавите членки да не осъществяват протекционизъм на националната националния си пазар. Тоест е, по-широко предлагане и по-широка полза за потребителите. Това е основната причина, поради която социалистите и демократите настояват за изключването на тези професии. Аз мисля, че това е чисто протекционистична мярка. Ето защо аз а, е, а, е, е, съм съгласна с изменението на господин Шваб по трансграничните услуги. Те трябва да бъдат е, е, на лице в целия Европейски съюз. мобилността в труда е в интерес на Европейския съюз. Не разбирам защо много депутати забравят това. Друг пример за медицинските услуги. Словакия. Аз съм словак. Това е страна, е, където медицинска сестра трябва да има е, университетско образование. Това означава, че ние сме инвестирали значително в обучението на медицинските сестри. Обаче те напускат Словакия, отиват на Запад, за да печелят. Словакия е губеща, независимо това твърдя отворете пазара. Ако европейския пазар трябва да бъде единен пазар, то тогава всички страни трябва да направят отстъпки. Отстъпки, които може да не са изгодни за определена страна краткосрочно, но дългосрочно безспорно ще са е, ползотворни. Така че аз съм против това двойно говорене. От една страна много приказваме за Европейски съюз, за единен пазар, но когато трябва да направим нещо конкретно, изпадаме в протекционизъм изхождаме от нашия ограничен интерес. Словакия е малка страна и казва, хубаво, нека да се обединим. Ние е, може да загубим медицинските си страни, но след като малка страна може да го направи и големите богати страни би трябвало да го направят още по-добре. Това е което мога да кажа. В заключение, ако отложим гласуването. Аз съм готов да се съглася и може би в Страсбург на 11 декември можем да гласуваме. Ако гласуваме в е, Страсбург, нека да бъде във вторник, а не в понеделник. Във вторник гласуваме в Страсбург. Председателката, благодаря господин Селимович. Благодаря, госпожо председател. Ще бъда възможно най-кратък. Първо искам да а, изразя благодарност на господин Шваб, защото преговорите бяха наистина много добри и смятам, че господин Шваб свърши великолепна работа, опитвайки се да подобри позицията и да намерим някаква обща позиция. Да, смятаме, Приемаме компромисните изменения, такива каквито са сега. Нямаме никакви проблеми с тях. Не разбираме логиката на а, противниците на включването на тези здравни услуги. А, държавите членки по принцип а, винаги са били предпазливи, понякога твърде предпазливи но вече са включени здравните услуги, така че не знам защо парламентът изведнъж толкова се страхува да го направим. Парламентът обикновено винаги е по-отворен, винаги той надхвърля ограниченията на държавите членки. Защо сега тръгваме в друга посока? Също а, не виждам а, други проблеми и а, смятам, че а, така или иначе нашата проблематика тук може да се комбинира с всяка друга в командированите работници. Смятам, че компромисите сега а, са много уравновесени. И а, смятам, че доста сме разтеглили дори текста, няма да давам допълнителни предложения, но считам, че ако е компромис, добре, той е компромис. Не, значи не всеки е съгласен и никой даже не е съгласен напълно, но пък това е общото решение. Мисля, че имаме а, споразумение. Един от двата основни коментара, които дадохме, а, разбирам, че не е кой знае какъв, какъв проблем с различните групи. А, имаме просто древни забележки и очакваме е, заседанието на докладчиците в Сянка утре и очакваме също бързо споразумение. Благодаря. Благодаря. Виждам само госпожа Тожински, която иска да вземе думата. Тя е докладчик в Сянка. Заповядайте. А, не, не. Така че четири а, е, други души, които искат да вземат думата, моля ви, възможно най-кратки, една минута. А, е, госпожо Салзери, имате думата. Благодаря. А, е, няма да говоря за промяната, защото това също е част от методиката. Но благодаря така или иначе на се Севсянка и на докладчика а, така или иначе е, този, тази промяна относно здравеопазването. Няма да говоря за него, но искам да говоря за трансграничното предоставяне на услуги. Мисля, че имаме нужда да разясним от правна гледна точка нещата. Има два текста. Директивата за услугите, за мобилността на предприятията и също друга директива за работната ръка евентуално бихме могли да разгледаме нещата там, в тези текстове и да имаме разпоредби в един текст, който просто разяснява тълкуването на двете директиви. първата за предоставянето на услугите и втората за признаване на професионалните квалификации. И също смятам, че можем да имаме дебати и по други текстове, например текст ИКАР. Но въпросът за улесняването или пък да заобиколим тази рамка и да търсим нови правила, които да засягат и предприятията, и работниците с цел да се борим с социалния дъмпинг, не можем просто да да казваме, че искаме да се борим с социалния дъмпинг, а пък да заобикаляме първоначалните текстове и всъщност по този начин да изграждаме още по-голяма пропаст. Надявам се, че ще намерим едно решение, защото иначе наистина ще бъде проблем. Благодаря. Благодаря. И така, лопеш и стоиш. Искам да кажа на докладчика, който ми е приятел, че а, оценявам страстта, с която защитава своя доклад. И ще се опитам да не влизам в същите подобни разпалени диалози, но преди около месец изглеждаше ясно, че а, тези а, услуги, здравни услуги, няма да бъдат включени тук. Сега пак се връщаме на тази тема. Появиха се отново в а, измененията. Имам ясно предложение за мен. Здравните професии, от, поне в моята държава, не знам дали в други държави е така, сходно е, Та, тези здравни професии са много добре регламентирани. Не виждам защо трябва да ги включваме тук в тази директива за преразглеждането на пропорционалността. Госпожо председател, искате да сме кратки? Да. Готов съм да търсим альтернативни решения, но трябва да знаем, че комисията ЕНВИ гласува че комисията гласува против включването на тези здравни професии тук. И комисията за заетостта също. Така че трябва да признаем, че тези професии са изключени. И очакваме, естествено, един, едно градивно поведение от всички страни. Благодаря, господин Жове. Благодаря, госпожо председател. И аз до тук признавам, че четейки текста, продължавам да мисля, че ще бъде добре да изключим здравните професии от този текст. С съответните възможности, евентуално да се намери компромис. Знам, че Андрея Шапко работи по тази тема и не трябва да, а, а, да се подаваме на емоциите държавите си имат здравни стандарти, които са различни. Така че за един същи здравен акт ще се изискват различни дипломи. Например, тези, които правят зъбните протези в Обединеното кралство, имат една дипломна квалификация в една държава, друга в Франция или в Италия. Ако тези хора дойдат да работят в Франция, примерно, те, техните услуги ще бъдат, приспа, спад, ще бъдат свалени в долна категория. А, така че, а, мисля, че държавите членки винаги ще си налагат своите стандарти. Такъв е случай с фарма, фармацевтите, например. Във Франция има а, истински а, медицински пустини, т.е. без лекари. И населението бива спасено, така да се каже, от фармацевтите. Фармацевтите могат да, да отворят аптека там, където са вписани. Т.е. има един специален регистр за местоживението на фармацевтите. И в тези медицински пустини фармацевтите спасяват населението. Те предлагат съвет. Така че, а, мисля, че трябва да оставим на държавите е, това регламентиране, защото то е свързано с спецификите на националното здравеопазване. И съображение 19 Според него държавите могат да продължават да фиксират своите стандарти и също и регулацията, но пък се налагат изисквания без да се а, а, накърнява обществената услуга. И смятам, че много се вдига летвата тук спрямо изискванията за регулиране на държавите членки. Благодаря. И накрая господина Ню. Благодаря. Съвсем накратко, госпожо председател, когато регламентираме професиите в Европейския съюз, две, а, случаи, два случая се сещам. Надявам се този доклад да подобри ситуацията. Първото, а, инструктор по ски в а, обедин... о, о, британски, който бил във Франция и а, Франция не, ги, не му е позволила да работи, дори го е вкарала в затвор, защото неправомерно, неправомерно упражнява а, професията. А, и също езика. А, може да сте най-добрият доктор на света, но ако отидете да работите в страна, където не разбирате добре езика на, на хората, вие сте заплаха. И също господин Шваб. Благодаря, госпожо председател. Благодаря на всички колеги, които взех отношение по темата. Съвсем накратко ще се спра на възражението на колегата от СИД. Тук става въпрос за услуги. Френският колега Розие и господин Проферати споменаха, че по този въпрос имаше допитване до правната служба на парламента и ми беше отговорено, що се отнася до вашия въпрос. Няма противоречие с директивата за командироването. Член 9 предвижда използването на административни и контролни мерки с цел ефективен мониторинг и тези мерки трябва да са оправдани и пропорционални. Няма тук някакво съвпадение. Ако искате да раздухвате този въпрос и да го правите политически, моля, но не си измисляйте нови истории. Тук става въпрос не за услуги, а да се потвърди, че мерките, които могат да предприемат държавите членки, това не го поставям под въпрос, че тези мерки са пропорционални. И смятам, че ако не говорим повече за грешките на държавите членки, от които присложате вие. Това вече е друг въпрос. Тук в парламента ще се стигне до ситуацията, в която вече нещата не са свързани с справедливостта и правосъдието. Германия Германия, например, Таксите са много високи за хора, които идват от друга държава членка, за да работят в Германия. Това не са пропорционални мерки, които се прилагат дори в моята държава членка. А, трябва да се изисква спазването на европейското законодателство. Комисията Емпъл отхвърли предложението, защото не можаха да намерят решение. Това трябва да ни действа като предупреждение, че трябва да се търси общо решение. Ако се изключат медицинските а, професии и ако мнозинството подкрепи компромиса, то комисията ще е много щастлива, защото предложението им ще бъде прието. И а, ние трябва да направим нещата така, както ги разбираме и аз съм готов да съм тази посока. For, think, И така. Въпросът, по който говори колегата Антонио Лопес, е ясен. В началото беше очевидно, че здравните професии попадат по член 53 59.3 на директивата за услугите. Но това, което позволи всъщност на държавите членки а, да слагат свои правила, беше, надвишаваше член 59.3. И за това, в крайна сметка, се направиха компромиси. И тук радвам се, че той, ам, че колегата направи тази забележка. И а, същото, което каза и Филип Жован. А, всички докладчици Сянка знаят, че когато говорим за географското разпределение на здравните професии, това е елемент, който, а, за който говори Филип. А, такъв имаме и в а, Германия, такъв проблем. А, селските райони, а, там имаме нужда от лекари, от фармацевти, за да се позволи на населението да имат добри условия на здравеопазване. И когато се казва, че има нужда от преразпределение, да, а, и не виждам защо да не е възможна пропорционалност. Относно така наречения дентуролог а, или въпросната длъжност за зъбни процеси в Обединеното кралство, ще видим как можем да поправим тази, това отклонение от нормалната ситуация. Мисля, че би трябвало държавите членки да позволяват адаптиране на националните системи, пак на принципа на пропорционалност. Така че очаквам с нетърпение следващото заседание на докладчите в Сянка и се надявам всички колеги да могат да участват. Ако трябва, ще отложим гласуването, но това, което искаме да постигнем е просто сериозен резултат или а не случайност. Благодаря. Благодаря. По принцип гласуваме на 4 декември, но евентуално ще бъде отложен за по-късно. И така. Продължаваме по а, последната точка от дневния ред за тази сутрин, а, а именно по картите, електронните карти за здравни услуги. Това е съвместно а, събрание за а, регулацията и сега ще дам думата на докладчика по регламента за услугите. На холанд... Сега минавам на холандски. Е, Вие сте получили проекто докладите, които сме изготвили. Надявам се, че сте имали възможност и да се запознаете с тях. Следващата се, а, миналата седмица в а, Страсбург се срещам с, с докладчиците в а, Сянка и среща ни беше много позотворна. Става въпрос за измененията, които сме внесли и сега ще дам думата на господин Ясенко, който ще говори от името на Алгехард. Ще кажа нещо като общо по доклада от името на Морханти от свое име трябва да кажем, че предложението на комисията е прекрасно, защото това предложение ще отстрани всички проблеми, които стоят сега предоставчиците на услуги. Наистина обаче не си правим някакви иллюзии, а всички са съгласни, че е дошло времето вътрешния пазар да бъде подсилен и всеки от вас е отправил призи в тази насока. Трябва да се направи крачка напред, така че да се премахнат административните пречки пред които са изправени е, всички, така че се опитваме да направим крачка напред. И много събития е, бяха организирани, много представители на малките и средни предприятия е, участваха. Те споделиха, че са изправени пред много големи административни пречки и искат да се премахнат и праговете. Това, което те казаха е много важно. Ние ги слушахме внимателно и в тази връзка сме внесли изменения. Изнесохме изменения, що се отнася до ам, недекларирания труд, за това, че той трябва да бъдат премахнати и трябва да се предвидят повече ползи в предложението като цяло работихме по конструктивен начин. Ще продължим така и за напред. Надявам се, отворени сме за всякакви предложения, за да се подобри проекто доклада. Като цяло смятам, че има негативно усещане в общественото пространство, свързано с доклада. Много от ам, заинтересованите ли, лица на ам, място а, създават погрешното усещане. С това предложение няма да се намесваме в съществуващото законодателство, свързано с командироването и социалния дъмпинг призовавам всички по време на дискусията да се опират на фактите. Това, което се предлага, е от полза за економическите оператори за вътрешния пазар. Има някои важни изменения, свързани с регламента, определението на електронната, за електронната карта беше направено от комисията и а, в него се включва, че а, всеки има право да предоставя услуги в гостуваща държава членка, ако електронната карта е валидна. Говорим за електронен сертификат, а, защото електронната карта може би е погрешното наименование. Що се отнася до е, осигуряването трябва да бъде стандартизирано, може да както и застраховането и нанасенето на вреди може да се определя по различен начин в държавите членки. Функционалната оперативна съвместимост с, с националните системи за уведомяване. В Белгия съществува системата Лимозе, в Дания системата се нарича РУД и ем, трябва да се работи в духа на постигането на един единствен принцип и електронната карта трябва да почива на този принцип. На последно място нещо, което може би ще бъде споменато от е Мортен. Дискусиите не са се въртят около социалния дъмпинг и измамите изцяло. А, ние искаме всичко да се отразява във вътрешната система на, а, в информационната система на вътрешния пазар и а, така нещата ще са по-ясни. Това предложение не променя нищо в настоящото законодателство. Това сме го посочили многократно. Това е, що се отнася до регламента. И сега Мирим Санкома има думата и за... няма. И затова давам думата на господин Салимович. Благодаря, госпожо председател. Искам първо да се извиня, че господин Мортен не е тук. Той, се, той участва в местни избори в негови избирателен район а, и съжалява, че не може да бъде днес тук. Но обеща, че ще участва в дискусиите по-нататък и очаква всички коментари и ще отговори на въпросите ви по-късно. И така, имаше дискусия между докладчика и другите двама съдокладчици и докладчика е на същото становище като тях. Някои общи забележки. Има обвинение, че а, тази електронна карта няма никаква добавена стойност и че никой няма нужда от нея. Не е така. Когато господин Мортън а, говори с малките и средни предприятия, те искат да се намали регулаторната тежест и също искат да се намали административната тежест. Така че а, важно е държавите е, да намерят някакво решение. Виждате какво става. И като Европейски парламент ние трябва да търсим решение за нашия бизнес. Електронната карта ще улесни много живота на малките и средни предприятия, например. Компаниите имат нужда да се обърнат само към един орган, когато трябва да а, излязат да работят извън граница. И така е в, за всички държави членки. Ще могат да говорят на собствения си език, електронните процедури ще опростят много а, цялата работа. Цифровизацията на процедурите ще направят процеса не само по-бързно и по-сигурен. Това означава, че а, дългите а, преводи, които отнемат време, отнемат и а, средства, ще бъдат махнати. Има примери, когато компаниите трябва да чакат между 6-18 месеца преди а, тяхното а, кандидатстване да бъде одобрено. Смятам, че а, компаниите м, имат нужда от по-кратки срокове, защото те самите не могат да си позволят такива дълги срокове. Също има препятствия а, в различните фази на бизнеса. Тази карта би трябвало да бъде едно решение. Основните подобрения на директивата са следните. Обхвата. Някои забелязаха, че обхвата, а, например, а, в, на сектора строителство, не е в приложение 1 докладчиците изслушаха, докладчика изслуша забележките по този повод и ще види как може там е, електронната карта да подобри нещата. В Анекс 1А с професии, които могат да бъдат включени в обхвата. Има и делегирани актове, но това не означава, че ние даваме празен чек на комисията. А по-скоро комисията има две години след транспонирането на директивата, да се, за да включи евентуалните сектори в обхвата. Европейския парламент и съвета не могат да се противопоставят на това включване, ако, са, ако не са съгласни. Тоест, тоест, могат, извинявайте, да оспорят, ако не са съгласни. И има също елементи, които не са достатъчно ясни в предложението на комисията. Сега трябва да се уточни как да реагират държавите членки. Когато една държава получи кандидатура за електронна карта за дадено предприятие, което съществува наистина установено в друга държава, те трябва да проверят и също да валидират тази кандидатура, за да гарантират легалността на предприятието. Но не винаги може да се провери информацията по удовлетворителен начин. И ако държавата домакен установи някаква неизправност, нередност, в такъв случай тя ще трябва да търси допълнителна информация или да изисква такава и процедурите се замразяват, докато не се даде наличната информация. И като последна мярка, електронната карта може да бъде отнета. Електронната карта дава нужната информация а също и а, последната проверка на държавата Думакин и координиращата държава. Координиращата държава трябва веднага да а, предостави всяко решение за отнемане на картата на комисията. Компетенциите на държавата Думакин. А, трябва да се валидира информацията преди да се гарантира, даването на достъп до пазара. Това се прави държавата домакин, особено при съмнения и тогава държавата членка може да поиска разисква, разяснение от държавата домакин, първата държава, откъдето идва предприятието. И ако има някакви съмнения, процедурата може да бъде замразена и да се проведат нужните разследвания. Нещо друго важно е, е електронната карта остава доброволна, незадължителна. Но а, предоставящите услуги, които не притежават карта, не би трябвало да бъдат дискриминирани. Иначе, т.е. ако някоя служба, някоя фирма иска такава карта, може да си я изкара и да процедира чрез нея. Мортън се надява, че проекто доклада ще позволи един конструктивен дебат и е, позволява на всички е, заинтересовани страни да участват в подобрението на текста. Е, Председателката благодаря. Преди да се обърнем към докладчиците в сянка. Ще дам за две минути думата на господин Варас, който представлява Комитет на регионите. Благодаря, госпожо председател. Ще съм кратък, защото в началото вие казахте много неща. Изправени сме един проблем, свързан с дезинформацията. Що се отнася до това предложение? в рамките на дискусията в нашия комитет много хора не бяха наясно с, ситуацията, свързана с електронната карта. Всички са положително настроени, що се отнася до ползите от електронната карта, но има някои коментари, които са свързани с липсата на информация. За това не бяха удачени. Предложението е добро, включва намаляването на административния товар и е, каква е разликата между електронната карта и европейската професионална карта. Това също не е, беше много ясно по време на нашата среща. Има един елемент, който се очерта по време на дискусията, а именно, че има недостатъчно е, информация що се отнася до протекционизма в рамките на Европейския съюз не можем да си позволим да допуснем навлизането на протекционизъм. Възникна и въпроса с, с квалификациите за тези хора, които искат да се възползват от електронната карта. Като цяло ще кажа, че като цяло липсва информация. Може би трябва по-добре да се разпространява информация от комисията по това предложение. Да, хубаво е, че създаваме законодателство в тази област и това законодателство трябва да включва и по-практични аспекти, като например, който иска да кандидатства за тази карта, какъв формуляр да попълни, как да го направи. Това трябва да бъде обсъдено и в Европейския парламент, да бъде обсъдено и в Комитета на регионите и да бъдат направени съответните а, изменения, ако необходимо. Като цяло има съгласие, що се отнася до тази идея, но въпроси съществуват относно изпълнението на място. Не мога да не кажа, че оставам с впечатлението, че съществува страх от конкуренция по границите и ам, хората, които живеят в погранични райони, се опасяват от конкуренцията, която ще навлезе. Трябва да може да се види какво ще въздейства това предложение, че то ще доведе своите ползи и няма да има влушаване на на ситуацията на място. Трябва да говорим за ам, притока на финансови средства и доходи като цяло за притежателите на електронната карта. Това трябва да бъде ясно посочено и комисията трябва да положи усилия да информира по-добре заинтересованите страни, економическите оператори, за да се придвижваме по-бързо напред. E Благодаря. Давам думата на докладчиците в сянка от името на Европейската народна партия, госпожа Кораца Билт. Благодаря, госпожо председател. Благодаря и на докладчика. Във вашия доклад вие внесохте много големи пояснения. Комисията трябваше да го направи. Аз съм съгласна с нашия приятел от Комитета по регионите. Трябва да работим по факти с точна информация за това, за какво точно става въпрос. И мисля, че въпреки, че предложението не беше кой знае какво в началото, вие във вашия доклад и за завървяхте дълъг път, за да се изясни за това за какво говорим. Говорим е, за улесняване на свободното движение на услугите, намаляване на бюрокрацията, е, те да станат по-лесни и по-достъпни за малките предприятия основно, но и за всички услуги в Европейския съюз. Става дума за единния пазар. В крайна сметка за това става дума. Така че основната добавена стойност от тази електронна карта всъщност е създаване на работни места и економически растеж. За това говорим. Но от нашата гледна точка не е достатъчно амбициозно предложението нито за отделните отрасли, нито като обхват. Говорим само за административни бариери. И макар и те да са много важни, когато се обърнахме към малките предприятия, те казват, че основното препятствие са регулаторните бариери. Те са основното препятствие пред свободното движение. И за това сме съгласни в приложение е, да се посочи, че има възможности за нови отрасли, за в бъдеще те да бъдат включени постепенно. Освен това, няма предложение по обновяването на строителството, е, колкото до застраховките, които вие споменавате. Този сертификат за застраховки трябва да остане. Според малките средни предприятия, с които сме говорили, според тях това е основното препятствие пред трансграничната търговия. Тоест е, да има и минимално бреме за застрахователите и минимални разходи по издаването на картите. Сега, по безпокойствата. Разбира се, че има безпокойства, включително и в семейството на Европейската народна партия. Важното е всякакво объркване да се поясни, да сме ясни. От 2006 година, когато говорим за услуги, по-скоро изразяваме чувствата си, а не се спираме на фактите и на действителността. Системата е доброволна. Ако смятате, че има полза, я възприемате. Ако смятате, че няма, тогава си оставате на системата, с която разполагате сега. Това не е альтернатива, това е допълнение към настояща система. По този начин единия пазар ще се засили, информацията за единия пазар също. Говорих минал седмица с докладчиците, има много работа. Когато говорим за електронни съобщения и цифрова платформа, това не е бреме за държавите членки, това им улеснява работата. Улесняват се държавите членки при разбирането на различните регламенти. Друг въпрос, който е, е споменава неколкократно, че се навлиза в правомощта на държавите членки по социалното законодателство. Не, не се възлагат никакви правомощи на комисията в настоящия вид. Климат, здраве, сигурност, е, околна среда. Всичко това няма да се е, включва в електронната карта. Друг ключов въпро- Ключов въпрос Страната на происход, принципа на, на страната, държавата на происход, член 10 прочетох го. Дискусията върви в тази посока. Защо? Защото просто между държавите членки няма доверие. Няма доверие и един дълбок страх от злоупотреба с държава членка. Но ние сме парламент ние трябва да преодолеем протекционизма в много държави членки. Ние носим отговорност да направим нещо по време на единствената година, която ни остава. Чула съм какво трябва да се прави, критики, че не сме предвидили альтернативи за да ви посоча альтернатива. Какво правим ние като е, Европейски парламент в Комисията за вътрешен пазар? Конкурентоспособност, економически растеж и работни места в областта на услугите през следващата година. Ако не отговорите на тези въпроси, в крайна сметка не предоставяте конструктивни альтернативи. Ако не възразявате, за секунда ще прочета член 10 приемащата държава членка е, чете се на английски. Тоест, не твърдете, че не, е, не са две седмици, а месец. Година ли да бъде? Година ли да бъде? За година ли да се предостави е, движение, свободно движение? If the host member state does not object in accordance with the coordinating authority of a member state shall issue the European service card without delay. If it doesn't object, otherwise... Ако не възразява, с други думи, не може да я издаде. Какво означава това? Приемащата държава членка има право да проверява, да откаже, да отхвърли или да преразгледа молбата member states shall refuse without delay the application for the European Service Card. So please don't tell me. Така че не твърдете, че приемащата държава членка е лишена от е, каквато и да било власт, че тя с е, открити обятия приема нашествие на извършващи услуги от държава членка. Можете да го промените, да го одобрите, да промените периода. Но държавата членка не е безпомощна. Ако го въведете по изключение, държавата членка има възможност да отхвърли осъществяващия услуга. Продължаваме следващите 20 години, че не прилагаме директивата за услугите. Кажете, не ни трябва, отхвърляме я, връщаме я на комисията, но нека не се бодалкаме. Не ни говорете с социалистите, докладчика в сянка беше ясен. Ние искаме да има свободно движение, ние вярваме в единия пазар, искаме директива за услуги. Това е различно обаче от тази директива. Просто си кажете откровено, че не искате свободно движение, не искате свободно движение на услуги услуги. Не искате директива за услугите, отхвърлиме я и я връщаме на комисията. Нека не си губим времето, нека не се влачим. Та, какво иска Европейската народна партия? Е, е, При цялата добронамереност, която проявиха докладчиците, за да се подобри предложението на комисията. На мен то не ми харесва. Конструктивно трябва да се опитаме да го подобрим, като и вземем предвид безпокойствата на всеки един и като се опитаме да внесем необходимото пояснение. Но нека да се основаваме на факти, а не на идеология, страхове, нападения така че, ако обичате, ако искаме да вървим напред, нека конструктивно вървим напред. Ако не искате, просто ни го кажете сега. Председателката благодаря господин Розати е, като докладчик в сянка от Европейската народна партия. Благодаря, госпожо председател. Благодаря на Ан-Мари е, е, за това, че толкова и ясно заяви позицията на Европейската народна партия, това законодателно предложение. Това ми улеснява работата. Аз значителна степен споделям това, което вие казахте, както и това, което е, каза госпожа Ван Босуит и е, господин Локегард. Първо, искам да повторя, че ние малко е, бяхме разочаровани от предложението на комисията. Очаквахме то да бъде по-амбициозно. Знам, че бариерите пред трансграничното оказване на услуги тъй като сме говорили с предприятия и с онези, които извършват услуги, са свързани с страхове с регламентите. Но в това предложение за това не се говори. Може би защото просто няма политическа възможност да се постигне обща позиция в колегиума на Европейската комисия. Разбираме тези ограничения, но е, е, за сметка на това в предложението е, се прави опит да се отстранят административни бариери. Неколкократно се казва, че това също е много важно. Според мен добавената стойност на този документ върви в различни посоки. Първо, този, който осъществява услуга, кандидатства за извършване на трансгранична услуга еднократно еднократно в една в собствената му държава членка в определено ведомство народния си език и то електронно. Така че може много лесно да се обработи и да се препрати на други места, в други държави членки и така нататък. Така, това е стъпка напред. Това е значително подобрение спрямо настояща ситуация. Това подобрение е много важно и очевидно за малките и средни предприятия. Защото по настояща система, ако малко предприятие иска да извършва услуга в различна държава членка, трябва да ходи във всяка държава членка по-отделно и да иска разрешение в съответната държава членка на езика на приемащата държава това предполага допълнителни усилия. Много малки и средни предприятия в държавите членки просто се отказват. Просто се отказват да извършват услуга в друга държава членка. Това е очевидно. Второ, е, може това да се подобри допълнително, докато работим тук в парламента – аз подкрепям идеята на докладчиците да се направи преглед, да се предвиди възможност за разширение на обхвата на директивата. Аз не съм против е, заличаването на строителството и по две причини. Строителството е отрасла, където бариерите са най-големи, особено за малките и средни предприятия. Ако заличим строителството, е, ние ограничаваме обхвата на директивата. Може да се каже, е, няма добавена стойност, защо да не ускорим нещата и в крайна сметка ще стигнем, ще стигнем до един малък ограничен обхват на директивата. Искам да се спра на безпокойствата на колеги от е, социалистите, от зелените евентуално да се възстанови принципа на държавата на происход, това да бъде стълб. Ан-Мари ясно каза, че има достатъчно защитни клаузи и в директивата, и в регламента. Това прави нещата абсолютно невъзможни. Няма да повтарям. Държавите членки си запазват всички инструменти, които са им необходими, за да защитават пазара си. Това не ме радва, но правната среда е такава. Държавите членки разполагат с много инструменти, за да се защитат за да искат този, който осъществява услуга, да спазва местните разпоредби. Те имат възможност за различни форми на проверка. Има различни инструменти, така че изобщо няма опасност прословутия принцип на държавата по происход да бъде възстановен. И за да не съм прекалено дълъг, аз в значителна степен споделям това, което беше казано. Нека да се опитаме да поправим, да подобрим е, този проекто законодателен текст. Да е, вземем предвид е, безпокойствата на колегите. Нека да включим и услуги за трансгранични услуги. За момента в Европейския съюз няма единен пазар на услугите. Е, а, единия пазар на услугите има огромен потенциал. Направени са много проучвания, които показват, че ако подобрим оказването на услуги, е, тогава брутният вътрешен продукт е, и брой на работните места е, ще се възползват в много голяма степен в Европейския съюз. Не става въпрос да върне предложението на Европейската комисия. Нека поработим по него. Мисля, че ще намерим решение, в което да се вземат предвид както безпокойствата на колеги тук в Европейския парламент, така и на безпокойствата на дружествата, на предприемачите – в заключение искам да благодаря на докладчиците, които свършиха чудесна работа. Съгласен съм с измененията, особено с ясната дефиниция на e-карт, електронната карта и е, на въпроса за изискванията за информация задължение на приемащата държава членка да предостави информация за на законовите правила, които съществуват в определена държава членка. Е, това трябва да може да се предоставя е, краткосрочно, за да може всеки, който потенциално ще извършва услуги, да разполага с тях. Имаме добър проект, можем да работим съвместно по него и накрая да постигнем нещо, което да покаже, че парламента може да подобри живота на нашите е, предприятия и на нашите потребители. Uh, госпожа Яконзари от името на социалистите и демократите. Jo täällä käytetyt, tähän saakka käytetyt puheenvuorot kyllä todistavat sen, että kukaan ei... Това, което чухме до сега, показва, че никой не беше доволен от предложението на комисията. Всички казаха, че предложението е слабо. И аз съм съгласна с това твърдение. Искам да благодаря на докладчиците за това, че са се опитали да подобрят предложението на, на комисията. Аз обаче съм на мнение, че добре е, функциониращата система за данните трябва да е гарантирана, както и информационния поток между държавите членки, социалните партньори и предприятията. И това е една много добра идея искам да посоча нещо, което казах по време на заседанието на докладчите в Сянка, а именно идеята за една европейска електронна карта е много добра, но предложението е лошо. И много от тук присъстващите са на е, същото мнение. Измененията също показаха, че идеята е добра, но има много безпокойства и съмнения, що се отнася до този принцип, свързан с страната по происход. И има толкова много отворени въпроси, като например колко дълго да въжи картата и това, че не може да се контролира случващото се в приемащата държава членка. Много от измененията, които посочихте, са в противоречие с европейското законодателство. Например, там, където се предлага строителния сектор. да бъде изваден от обхвата на директивата, но в същото време се предлага, съгласно член 2, да се предостави право на комисията е, да може да удължи делегираните правни актове до две години. Това е много объркващо. Основанието на комисията е а, да може да действа активно, когато се забележи, че вътрешния пазар не функционира така, както трябва. Въпреки тези предложения за подобряване на, преду... на текста, не сме на мнение, че това предложение, дори и след подобренията, ще а, се превърне в едно добро законодателство. Имаше предложение от миналия мандат. А, с цел подобряване на текста, но не се стигна до нищо, що се отнася до електронната карта. Целта беше да се даде възможност на предприятията се възползват от експерти в трансграничен мащаб. Те могат да изпращат експерти в други държави членки, както и висококвалифицирани кадри. Това обаче не се прилага повсеместно. Добре е да сме по-критично настроени в Европейския парламент. И това не е идеолога, не е идеология, госпожо Кораца Билт. Госпожа Кораца Билт е много идеологически настроена и аз я ценя точно заради това. Но когато някой е на друго мнение, само по идеологически причини, трябва да погледне нещата и от една по-прагматична гледна точка. Me edelleen kriittisiä tämän suhteen ja pidämme parhaimpana vaihtoehtona, että... Така ние сме критично настроени и ам, за напред по това предложение искаме комисията да изготви ново предложение, което да бъде представено на парламента темата да бъде разгледана от друга гледна точка и ам, заинтересованите страни да бъдат обхванати по друг начин, различен от този до сега. вместо сега да създаваме нов е, законодателен инструмент. Ще е добре комисията в същото време да направи така, че такива рамки, които вече съществуват, да функционират както трябва. Има много рамки, които не функционират както трябва, например като директивата за услугите, както и акта за обслужването на едно гише. та, така, тази идея, която се крие за всичко това, свързано с по-доброто функциониране на вътрешния пазар и за това МСП да имат по-добри възможности. Ще е по-добре, ако комисията отново преразгледа въпроса като цяло. Uh, Председателката благодаря. Виржиния Розияр има думата. Благодаря, госпожо председател. Първо, процедурен въпрос. Е, оригинално е, че чуваме Комитет на регионите. Можем само да се радваме на това. Е, сигурно скоро е, ще имаме удоволство да чуем и Екосок. Неговото мнение също ще бъде много важно за дискусиите. Ще бъде важно, защото в тази дискусия значителна част от партньорите се изказаха и това, което им се противопоставя в повечето случаи е, е смесица от злонамереност и някакво е, магическо мислене. Казват ни, че всички партньори е, са против този текст. Е, всички са против, само един партньор Бизнес Европа. Това е единствения представител от економически и социалния свят, който подкрепя този текст. И е, по този начин ние пренебрегваме мнението на най-засегнатите, малките средни предприятия, трудещите се, и най-вече засегнатите отрасли. Това не показва, че тези, които правят предложения, са достатъчно открити в мисленето си. В частност Европейската комисия. Този текст на Европейската комисия е предложение, което е както зле изготвено, така и зле замислено. В него има принципи, които са в е, е драстично противоречие с, с текста, за който тя твърди, че пояснява приложението. Сега обяснявам какво имам предвид. Текста, на който се опира това предложение, както за директива, така и за регламент и е директивата за услуги. Какво казва директивата за услуги? при трансгранично оказване на услуги, държавите членки законосъобразно могат да запазят условията за извършване на услугата на тяхната територия при изричното условие, че правилата, разписани от държавата членка, отговарят на категоричната потребност е, от обществен интерес. Това не са малки теми, не говорим за протекционизъм или за бариери или за е, национален интерес. Държавите членки съвсем правилно могат да налагат правила при защита на потребителите. Здраве, сигурност, околна среда. Това са основни теми, на които държат европейските граждани граждани. Това определя нашия европейски модел. И при това условие, и единствено при това условие, държавите членки съвсем е, законосообразно налагат правилата си. На второ място, компетентните органи в държавите членки трябва да гарантират и справедлива економическа дейност, справедлива спрямо собствените им предприятия и предприятия, които идват от други страна това, т.е. ведомствата, които проверяват при какви условия се извършва услугата, тога е, гарантира и е, е, справедливата и равнопоставеността. Това е рамката. И Европейската комисия своето предложение противоречи изцяло на тези принципи. Твърдят се, че това са бариери, че това са препятствия, че директивата за услугите не се прилага надлежно. Но аз имам въпрос. Ако смятате, че тези правила не са удовлетворителни, не отговарят, тогава Европейската комисия е отговорна да съблюдава правилното прилагане на директивата. Ако правилата отговарят на общия интерес, който е определен. Е, държавите членки е, изследват въпроса помежду си под егидата на Европейската комисия. Ако тази работа не е свършена както трябва, аз смятам, че е. Ако не е, обаче Европейската комисия трябва да си вземе черновата и да си я поправи заедно с държавите членки. Така че държавите членки имат и задължението е, да могат онлайн да изпълняват формалностите, за да можеш е, да упражняваш дейност в е, приемна страна. Но в държавата членка се създава единно гише, което е предвидено по директивата за услугите. По този начин предприятията могат да изпълняват формалностите онлайн, както се твърди, че тук се предлага. Или държавите членки са го направили, ако са го направили, значи, че това е една възможност, която не е достатъчно разпространена. Много държави членки са си свършили работата. Ако не са я свършили, тогава пак е, трябва Европейската комисия да проверява. Какво ни предлагат? Нов инструмент, е, нов въздух под налягане. Нов въздух под налягане. Има държави членки, има милиони, е, които са предложили вече такава услуга на предприятията. Така че имаме двойно наказание. Тези, които вече са се свършили работата, които вече са инвестирали, трябва да го хвърлят на буклука и да го поправят. А тези, които не са го създали, е, да направят нещо друго. Но ако не са го направили преди, защо ще го направят сега? Та, е, искам инструментите, които са на лице, единното гише по директивата на услугите просто да се използват. И спирам до тук. Защо? Защото, за разлика от това, което се твърди, механизма за e-card е просто принципа за държавата на происход излиза на, на, на аванс цената. Вие ми казвате и държавата която приема, има какво да каже. Обаче, трябва да изберем. Или държавата по происход иска разрешение и предоставя информация, това е принципа на получаване на разрешение, или приемащата страна набързо се допитва е, но в края на краищата страната на происход издава разрешение. А ако тогава е, и тогава се прилага принципа на държавата на происход. Затова смятам, че това предложение е в пълно противоречие с директивата за услуги. Искам да добавя нещо. Виждате каква е обстановката. Европейските граждани имат чувството, че има все по-силна конкуренция, която е организирана. Или просто я оставяте да се установи между държавите членки и гражданите. Това става в социалната сфера. Затова искахме амбициозно преразглеждане на директивата за командированите работници. Имаме и регламент регламент, който сега се преразглежда за системата за социална закрила. Това се отнася и за данъците, но искането е сигурно. Обаче, милост, не прилагайте нов пласт социален дъмпинг. Това предложение е в пълно противоречие с логиката на равно третиране на местото, където се упражнява економическата дейност, но върви по посока на конкуренцията конкуренция. Тя е дерегламентирана, засилена социална конкуренция. Тук говорим за улесняване на извършване на трансгранични услуги за а, а, самонаетите работници. И тук отново противоречим на директивата за командированите работници. Нека да се противопоставим на това предложение. А, а, примерно, кои отрасли са избрани? Строителството. Тук социалната система е много крайна крехка и има много малка социална защита. Та, да, е, взимането предвид на въпроса за социалната справедливост и борбата срещу социалния дъмпинг не е в сърцевината на това предложение. И накрая по темата на дискусията – факта, че вървим към евентуално разширение на приемното поле с делегирани актове, т.е. законодателя изоставя правомощията си в полза на Европейската комисия. Това е демократично връщане назад, което не можем и да си представим, че ще разглеждаме. Поради това нашата група ще заяви, е, че не се съгласява с основния принцип и най-вече възможността за засилване на социалния дъмпинг и за това искаме Европейската комисия да отегли своето предложение. Other, um, you are the shadow rapporteur for uh, ENF? Okay, so uh, Mrs. И така, госпожа Тружинска. You will have the floor, but first we have... Да, да, ще и вие ще имате дума, но първо доклад докладчицата сянка. Благодаря, госпожо председател пакета за услугите е директива, която представлява разпоредби, които са неприемливи за моята група. Първо, защото законодателните предложения са е, истинско посегателство на принципа на субсидиарност. Тази карта, която трябва да бъде хармонизирана и която се изисква от Европейската комисия, според нас е посегателство на принципа на субсидиарност. Тоест, ще се арбитрират национални регламенти, които а, ни, а, примерно не пасват на някого и може да се окаже, че има един, а, една фирма или а, лице, което е на територията на държавата без зачита националните разпоредби. И делегираните актове, които се оставят на Европейската комисия, са невероятно много. Тоест комисията може да промене текста непрекъснато, както си поиска, без никакъв демократичен контрол. Принципа на държава на происхода не е спазен, не се зачита националното законодателство. Тази логика тласка към неспазване на принципа за държава на происхода. И това означава, че ще имаме а, синхронизация към по-низко ниво спрямо услугите. Също говорим за фиктивните а, фирми, фирми почтенски кутии. И а, каква е ролята на държавата, която, от която ще се иска карта, а тя е твърде голяма. сроковете са също неправилни. Тези срокове от 2 до 4 седмици държавата, която ще бъде домакин и ще има 4 седмици да одобри досието, това е смехотворно. И може би това е всъщност желанието на комисията да заличи административните процедури за прилагане на директивата и всъщност картите ще трябва да бъдат приемани едва ли не на сила от държавата домакин. И ще се стига до автоматично одобряване на тези карти. Този кратък срок не е добър. Отменя се всякакъв качествен контрол а, върху а, на държавите домакини, върху хората и фирмите, които ще работят в тяхната територия. А, относно застраховките, нашата позиция е напълно против, като си им предвид, че а, този формуляр за щети, който се налага, общ формуляр, не показва как точно ще се правят изчисленията в държавата домакин. По никакъв начин не се защитават потребителите а, говорим за а, действие с задна дата 5 години. Това също не е правилно. А, не е възможно с настоящите идеи за застраховки тук представени да се създаде истинска европейска такава застраховка. И а, едва ли не тук се променя ролята на застрахователя спрямо понятието риск. А, и е, всъщност няма никакъв интерес да има застраховка и се насят щети в а, сектора на услугите. Проектът е обработен много лошо и съответно а, не е достатъчно добре обмислен. Мисля, че има сблъсък във вашето предложение е, и, и националните интереси. Да, критикувам текста, за това съм тук и ще ви кажа Госпожо заместник председател, да, аз съм против директивата за услугите и този текст трябва да бъде върнат на комисията. Благодаря. Благодаря. Преди да продължим, искам да попитам дали можем още 10 минути да си позволим услугите на преводачите. 5 минути. Благодаря. Имаме трима оратори. По една минута на всеки. Благодаря, госпожо председател. Много неща вече бяха уточнени. Аз съм за вътрешния пазар. Това е източник на развитие на економиката и на а, заедостта. Но а, светът е по-сложен. Не от една страна добрите, които искат да създадат работа, от друга страна лошите, които разчитат на протекционизма. Чувам тая дума тук днес а, всъщност тази. А, мога да кажа, че точно тия уж протекционистични държави приемат най-много чужденци, които работят при тях. И Анна Мария също го каза. Има а, липса на доверие на държавите членки помежду си. Има и същинска а, заплаха. Не казвам, че. А, той не съществува, но все пак има заплаха свързана с въпроса на държавата на происхода. Ако тя е водещата при досието, а, сега вярно има си предимства, свързани с достъпа, с езика и така нататък, но ако всичко е организирано около държавата на происхода, като създаващия досието, ще имаме проблем. А, не съм убеден, не, казва председателката, го прекъсва. А, трябва да прекратим. Госпожа Грапини. Благодаря. Наистина е много трудно за една минута да кажем всичко, което искаме да кажем. Аз съм европейски депутат, който идва от малка държава и също така, където има много малки и средни предприятия малките и средни предприятия искат да могат да се изразяват на собствени си език и да имат а, една инстанция, към която да се обръщат. Та въпросът ми е, искаме ли да имаме допълнителни средства за малките и средни предприятия? Електронната карта, може би приложението на комисията не е великолепно, трябва да се промени, да се избегне този принцип на държавата на происхода, окей. Но ако това е един инструмент, като дискусиите от Талин за цифровизация, за упростяване. В такъв случай, евентуално, ще а, разгледаме нещата и а, трябва да избегнем заплахите, които са, бяха споменати. Имаше един дебат и аз лично присъствах. Каза го и на колегата. Не говорим за бизнес Европа говорим за а, Европа на малките и средни предприятия. Така че като казваме, че подкреп, ги подкрепяме, добре, а, ще подкрепим картата. Добре, искате да прекратя, спирам. А, защо ме прекъсвате? Благодаря. Микрофон за оратора. Следващия оратор. Микрофона на председателката беше изключен. Не чухме името. И така, а, благодаря госпожо председател. Сега тук като че ли се казва, че социалистите са против а, общия пазар. Не, това е абсурдно. А, ние направихме предложения, много ясни предложения и представихме проблематики, които бяха споменати от най-различни колеги, от различни политически групи. А, има разнообразие в самите становища на политическите групи. Така че а, ще се. Това предложение ще се опитаме да го подобрим. А, не казваме, че само една, само една политическа група ще се съгласи, няма се съгласи. А, имаме Бизнес Европа, която си има своята официална позиция, но имаме много асоциации на предприятия в различните държави, които са против. И има много малки предприятия, които също се противопоставят на електронната карта трябва, дали говорим за протекционизъм или просто за групи, които изразяват своите, а, своята загриженост. Мисля, че трябва да, а, да вземем това предвид. Ние отхвърляме това предложение. А, позволете ми да приключа. Председателката го прекъсна. Комисията съвсем накратко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 Yeah, I, I it's for the interpreters. The interpreters are over time. That's the reason. We, we are in time limit. Вижте, надвишихме времето за а, заседанието. Се, дадохме все пак думата на всеки. Нека комисията сега да вземе думата. Разбирам, а, че докладчиците се сърдят. А, ние ще направим всичко възможно да подобрим предложението. Благодаря. Няма да имам време. Просто искам да кажа накратко. Съвсем бързо ще кажа в рамките на една минута, че госпожа Грапини е права, че не само бизнес Юръп изказа своята подкрепа, има и други малки и средни предприятия. Това е едно предложение, което претърпя много изменения и принципа за страната на происход също е взет предвид, както и изпълнението на директивата за услугите. Комисията ще предприеме процедура срещу Франция, защото не се придържа към изпълнението на директивата за услугите. Държавите членки, които изпълняват директивата, срещу тях няма да се предприеме нищо. Има и изменения, които ем, ще бъдат внесени допълнително, за да можем да продължим да работим в този дух на конструктивно сътрудничество. Благодаря на преводачите за това, че останаха 5 минути повече и ще продължим в 2.30 след обяд.